научен и лесно стабилен. Обаче като видя някои пасажи от доклада, ми се струва, че няма полуки от предишния опит. Защо, например, имаме проблеми в Румъния и България? Според мен, Що се отнася до управлението на финансовите средства, едно от е, изискванията на Европейския съюз е децентрално управление на средствата и това там не е направено и респективно не са очертани отговорностите съгласно този принцип. И сега, когато погледнем целият процес за предоставяне на е, присъединителна помощ, това се договаря между комисията и сръбското правителство. И Сметната палата посочва, че в рамките на диалога е, се осъществява обвързване на политическите приоритети, обаче се поставя акцента върху е, публичното управление на базата на диалога и всъщност това намира израз не в експлицитна проекция и че съответствие с това тук при е, приемането на сръбската система за управление на средствата, комисията има предвид изцяло е, системата на Сърбия за управление на публични средства. Тук трябва да имаме предвид, че процеса на присъединяване ще продължи известно време, вече са изплатени доста средства и ако не искаме да изживеем това, което изживяваме при други страни или още го изживяваме, които вече са част от Европейския съюз и където се опитват все още да отстраняват дефицитите и грешките, в този случай трябва да действаме малко по-превентивно и е, да държим за е, децентрализираното управление на средствата, финансов менеджмент отгоре надолу. А, е, що се отнася до системите на контрол, още от самото начало да ги имаме в по-голяма степен предвид. Сметната палата в подчертаните от нея в жълто пасажи посочва много примери, в които Противното на добро е, е доброто намерение. Имат се предвид много проекти, предоставят се средства за тях, обаче когато се стигне до практическото им изпълнение, е, се получава нулев резултат. Така че е, трябва да бъдем малко по-критични, за да можем наистина да кажем, че уроците са научени, а не да установяваме, е, че е, се повтарят старите грешки. Колегата Солдес. Че хвали за беседа. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на представителя на Сметната палата за представения от него доклад – благодаря ви, господин Дойч, и за вашия доклад. Важно е да се говори за финансовата страна, включена в доклада за напредъка на Сърбия. И измененията трябва да се внасят трябва да, да се внесат до 12 часа, когато изтича и срокът. Финансовият аспект е нещо важно. Той отразява и ефективността при изпълнението на е, целите и а, е, финансирането по а, е, инструмента за предприсъединителната помощ. Трябва да помогнем на Сърбия, особено що се отнася до екс анте действията, а не само по отношение на експост контрола. Говорим за а, публични разходи, за управление на бюджета. Всичко това са аспекти, които трябва ам, да бъдат обект на наблюдение и да бъдат внесени подобрения, така че разходите да са по-високо ефективни. Тръжните процедури, те също са много важна тема, не само в Сърбия, и навсякъде. Трябва да знаем какво точно искаме е, да постигнем с помощта, която предоставяме. Това е нещо, което комисията трябва да очертае и след това вече парламента да вземе окончателното решение. Сърбия, разбира се, искаме да се присъедини възможно най-скоро, но трябва и да сме реалистично настроени. Не трябва да даваме празни обещания, които не можем да изпълним. Доста работа ни чака всички нас в бъдеще. Имам въпрос към комисията. Какви са, какъв е настоящият административен капацитет на Сърбия, особено що се отнася до инструмента за предприсъединителна помощ? Готови ли са властите в Сърбия или комисията може да направи повече, за да помогне на Сърбия да подсили своята държавна администрация? И на последно място. Знаете, че господин Юнкер каза, че няма да се приемат нови членове в Европейския съюз по време на този мандат. Аз мятам, че това действа като студен душ на някои от държавите, от кандидатките членки. Може би това становище беше направено прекалено рано дори папата коригира своето становище, като а, каза, че може да стане и по-рано. Значи а, това не зависи нито от папата, нито от господин Юнкер, ами зависи от това а, колко а, бързо ще бъдат изпълнени изискванията и критериите. И така. Ние искаме в тези кандидат членки нещата бъдат подобрени, така че след това да няма проблеми за Европейския съюз като цяло. Има редица хора в моя списък, които изслушаха дебата, не присъстват, а тези, е, които бяха тук, мисля, че слушаха дебата, на кого да дам думата. Благодаря. Аз е, Трябваше да съм в Афед в 11.30, но се извиних там, защото сметнах, че е удачно да остана тук и да отговоря на вашите въпроси. Надявам се, че вашите колеги от АФЕД ще ме извинят за моето закъснение. Първо искам да благодаря на господин Дойч и на господин Фазакаш. Ние Споделяме голяма част от написаното в доклада. Ние сме започнали работа по отделните препоръки и по изпълнението и работим в посока внасяне на подобрения. Ще се спра на ключовите моменти, които се очертаха в днешния дебат. Не знам дали ще се вдъхновя от папата или от ръководителя на комисията, но нека да кажа нещо друго позицията на комисията, свързана с определени срокове, дали те да бъдат залагани или не. Не спекулираме за срокове. Трябва да кажем какъв е нашият лакмусов тест за успеха. Не става въпрос това колко бързо, колко много, ами трябва да се види а, доколко а, е из, е завършен процеса на интеграция в определена държава, при тя да се присъедини към Европейския съюз. Можем да си вземем полуки от по-ранни присъединявания. Когато Харватия се присъедини в Европейския съюз, нямаше действащ механизъм сътрудничество и проверка. Искам да говоря и за новия подход, свързан с структуриране на преговорите Навлиза се в самата сърцевина на процеса. Върховенство на закона, съдебната система, противодействие на корупцията и организираната престъпност. Ние искаме да постигнем конкретни резултати с нашите партньори, кандидат членки, а именно проблемите да бъдат засегнати в един възможно най-ранен етап от предприсъединителния период. Има глави 23 и 24, които са много важни, които трябва да бъдат затворени. Те определят и темпото на присъединяване. Не може да има реформи само на хартия. Трябва да се види дали тези реформи са ам, включени в законодателния цикъл и а, да се види дали тези реформи действат на практика в други области, извън върховенството на закона, трябва да кажа, че ние не се придържаме вече към подхода, който е свързан с проектите, ами подход, който е свързан с отделните сектори подход, който е свързан с приемането на всеобхватни секторни стратегии от страна на правителството. Това е един от ключовите начини, по който може да се подобри ситуация, ситуацията ам, и най-вече, що се отнася до устойчивостта. И един от депутатите каза, че това е проблем. Има и друг въпрос, който е много по-широко обхватено това дали ние имаме правилната политическа рамка. Става въпрос за държавната администрация в нашите страни партньорки господин Солтас, господин Макаликас и господин Ника казаха нещо, което аз ще кажа. Държавната администрация и нейната реформа е нещо много важно. Ние трябва да засилим нашите усилия в тази насока. В момента работим с ОИСР за изготвянето на показатели, които да бъдат представени на нашите страни партньорки за да се изгради една а, модерна, действаща, ефективна държавна администрация. Започва с обучение, с кариерно развитие и изграждане на капацитет в държавната а, администрация, така че да е в състояние тя да запази високо квалифицираните си кадри. Да, разбира се, пред Сърбия има проблеми и предизвикателства. Един от проблемите е как да се ам, противодейства на текучеството на персонала в администрацията. Защото по този начин ам, може да куца изпълнението на отделните програми и проекти. Не, може, не могат да се дават задоволителни отговори от днес за утре, но ние трябва да засилим нашите усилия да използваме всичките налични инструменти. Трябва да видим начинът по който съставяме нашите проекти за напредъка като се постави акцент върху върховенството на закона, противодействие на корупцията и организираната престъпност, но трябва да се сложи фокус и върху а, държавната администрация. Ако не положите основите на къщата както трябва, всичко може да изглежда много добре, но то няма да е устойчиво. Това са полуките, които трябва да се извадим. Друга област, в която ние работим, е свързана с инвестициите и създаването на единен подход, обхващащ енергетиката, транспорта и околната среда. Ние искаме да се а, положи, е, да се насочи вниманието върху проекти, които са устойчиви, а, които са добре подготвени, това ще от полза, разбира се, за Европейския съюз, защото ще означава раз, раз, раз, разширяване на ам, европейската транспортна мрежа. В заключение ще кажа, проектите ги взимаме много на сериозно и виждаме, че този доклад е много положителен, за разлика от предишни доклади на Сметната палата, но не казвам, че ние ам, ще намалим своите усилия и ще изпаднем в самодоволство, ще работим и за напред, за да можем да внесем подобрение в области, които а, имат нужда. Извинявам се, ще трябва да отида в АФЕД сега и моят колега ще отговори на всякакви въпроси, каквито а, бихте задали. Благодаря ви. Има ли други коментари? Няма. Ето, давам думата на господин Дойч. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr, kedves kollégák, nagyon Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, позволете ми първо да благодаря на всички за ценните коментари и активното участие в дискусията. Ще я обобщя, като се спра върху три момента. Първо, пред присъединителния процес в Сърбия. Споделям гледната точка на комисията, а именно, че нито една институция на Европейския съюз не би трябвало да действа по начин, който би могъл да бъде изтълкуван като спекулация във връзка с конкретната дата на присъединяване. А що се отнася до конкретния случай Сърбия, към страната се прилага правилният подход, т.е. не говорим за конкретна дата на присъединяване. Заявяваме, че Сърбия няма да можем но не заявяваме спрямо страната, че няма да отговори на критериите до 2019 година, т.е. няма да може да се присъедини до тогава. Ако излизаме с подобни твърдения, ако твърдим, че до 2019 година няма да се присъединяват нови държави членки, то заявяваме и спрямо Сърбия, че и тя няма да може да се присъедини до 2019 година. Това имах предвид с спекулации. Вторият ми коментар – Ясни са методите, които се прилагат. Те бяха много ясно изложени от представителя на комисията. Комисията по външни работи извършва наблюдение на процеса под формата на доклади за напредъка. Имам предвид текста, изготвен от господин Макалистър. Излизаме с становища по редица области на политика. Освен това, на нас се пада задачата да разгледаме специалния доклад на Европейската сметна палата. Този специален доклад поставя акцента върху бюджета Нашата задача е да излезем с заключения за изпълнението на бюджета. Тази задача се пада на нас, тъй като ние сме Комисията по бюджетен контрол. Това не означава, че не можем да обсъждаме и отделни политики. Съгласен съм с онези колеги, които заявиха, че Оценката на Сметната палата не е изцяло положителна. Имаме основания да разкритикуваме комисията. Но когато се справя добре, трябва и да го признаем. Европейската сметна палата и ние установяваме, че комисията върши добра работа. Това, разбира се, не означава, че ние няма да излезем с препоръки, които ще допринесат за още по-ефективни действия от страна на комисията. Благодаря ви, с удоволствие ще се запозная с вашите изменения. Благодаря, господин Макалистър, имате думата. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, поради дебата аз е, исках накратко да взема думата, имам предвид в този дебат, защото колегите Дойч и Шолте се спряха на казаното от комисията. Аз е, всъщност не виждам много голямо противоречие тук. Господин Юнкер посочи ясно, че през следващите пет години няма да има разширяване на Европейския съюз и обективно погледнато той е, изложи нещо, което се разбира от само себе си. Обективно погледнато няма нито една страна, която реалистично през следващите години ще бъде в състояние да се присъедини. Между другото, аз съм разговарял много с представители на Сърбия. Много отговорни лица в Сърбия са на същото мнение. Те оценяват реалистично ситуацията в тяхната страна, поради което ние в действителност не трябва да посочваме данни. В интервю пред сръбски вестник аз е, формулирах нещата последния начин. Сръбският влак е, се намира в, на коловоза посока е, Централна гара Брюксел. Кога влакът ще пристигне, зависи до голяма степен от това с каква скоро ще се движи, колко често ще минава на странични коловози и така нататък. Обаче всичко зависи в решителна степен от самите сърби. Аз мисля, че Европейския съюз трябва да изпрати добър сигнал, поради което още веднъж вземам думата. Ние трябва да успеем тази година за първи път, е, най-накрая всъщност да отворим първата глава от преговорите. Има а, е, някои а, е, проблеми тук, със сигурност това ще бъде 9 февруари, когато а, министър-председателите на Сърбия и Косово ще се срещнат тук в Брюксел наред с точките, които бяха засегнати, Fundamentals First, т.е. най-важните неща на първо място, върховенство на закона, реформа на публичната администрация, нормализиране на отношенията между Белград и Пришина. Това е нещо, което е много важно. И а, е, германското правителство направи това едно от основните условия за отварянето на главите по преговорите за присъединяване. Аз бих казал, че навсякъде, където можем, трябва да подкрепяме Сърбия, обаче е, основното решение, то е в Белград. Благодаря. Следващият оратор, господин Фазакаш. First of all, I would like to thank all the members. Позволете ми първо да благодаря на всички членове на вашата комисия за положителните коментари и високата им оценка, но не за това взех думата. Искам да поясня две неща. Първо, Европейската сметна палата не е политическа институция или организация. Ние си вършим работата, която се свежда до аудитиране, до извършването на оценка на процеси. Възоснова на извършения от нас щателен одит, излизаме със своите констатации, с препоръки към вас, които вие на следващ етап отчитате при вземането на политически решения. Запознах се с вашия доклад. Не мога да дам оценка за политическата част, тъй като това не спада към прерогативите му, а иначе съм съгласен с останалите ви констатации. Нашият специален доклад се отнася до работата на комисията в Сърбия. Не извършваме одит на работата на Сърбия, а на тази на комисията. Предприсъединителната помощ за Сърбия се предоставя по план. Това бе казано на пресконференцията. Ден след това излезе съобщение, че Сърбия се движи по план в рамките на присъединителния процес. Комисията пое ангажимент да отчете всички наши препоръки. Мога само да ви окуража да продължите по този начин. Така процесът ще приключи по-рано от предвиденото. Иска ми се той да приключи по-рано от предвиденото. Това ще бъде добре за Сърбия и за Европа. <clears throat> Благодаря. С това приключваме разискването по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата. Специален доклад е, номер 4 2014. Частичен успех ли е интегрирането в ОСП на целите на политиката за водите на ЕСЕ? Е? Докладчик от нашата комисия е госпожа Каденбах, от Сметната палата господин Кардив. Давам думата на господин Кардив за е, неговия доклад. Thank you very much, Chair. Благодаря, госпожо председател. Докладът за политиката в областта на водите и общата сълскостопанска политика в известен смисъл се отличава от обичайните доклади на Сметната палата, които се отнасят до конкретни области на политика или финансовото управление на средствата от бюджета на Съюза. В този конкретен доклад разглеждаме две политики. Политиката в областта на водите и общата сълскостопанска политика. Спираме се върху тяхното взаимодействие. Радвам се, че държавите членки проявяват голям интерес и силна воля за сътрудничество. Същото въжи и за комисията. В рамките на този конкретен одит участваха две генерални дирекции на комисията – селско стопанство и околна среда. Съветът, комисията и парламентът са се споразумели около необходимостта от интегрирането на политиката в областта на водите в други области на политика, като например ОСП. В доклада се спираме както върху силните, така и по-слабите страни на тази политика. Работих по този доклад в сътрудничество с други колеги, някои от които днес са тук. Въпросът, който си поставихме е доколко е било успешно интегрирането на политиката в областта на водите в ОСП. Установихме, че тя е била интегрирана само от части. Два от инструментите на ОСП, отнасящи се до политиката в областта на водите, са допринесли отчасти за подобряването на качеството на водата и увеличаването на наличните водни ресурси. но са поставени и много по-амбициозни цели, например за периода 2014-2020 година. Има недостатъци по прилагането на рамковата директива за водите, което е спряло от части интегрирането на политиката в областта на водите в ОСП. Държавите членки трябва да са по-амбициозни при прилагането на рамковата директива за водите. Трябва да заложат по-амбициозни планове за управление на речните басейни, например. На държавите членки се пада задачата да поемат инициативата. Комисията няма прерогативи в тази област. Те трябва също така да работят за доброто прилагане на мерки за повишаването на качеството на водите и увеличаването на водните ресурси. Как могат да се постигнат тези цели? когато държавите разработват планове за развитие на селските райони, те трябва да отчетат и аспекти, свързани с водите. Комисията предлага нови инструменти в областта на ОСП, допълващи кръстосаното спазване и развитието на селските райони, с което може да подпомогне държавите членки. Държавите членки трябва също така да заделят необходимите ресурси, както и да предават надежна информация. Радвам се, че констатациите и препоръките на палатата бяха възприяти от вашия докладчик, госпожа Каденба, както и от комисията. Това е видно от отговорите на комисията. Ще има обаче трудности с прилагането. Вероятно е процесът по прилагане да продължи години, тъй като зависи от други процеси, като например въвеждането на директиви в националното законодателство. Така че дори първоначално да сме постигнали споразумение, има вероятност да минат години, докато постигнем резултати. Това е жалко, но до голяма част процесът зависи не от комисията, а от държавите членки. Те трябва да поемат водеща роля. Благодаря, госпожа Каденбах. Искам да благодаря най-сърдечно на господин Кардив е, и неговия екип за доклада, искам сега да насоча вниманието към една от успешните граждански инициативи, проведени в Европейския съюз, Rise to Water. Повече от един е, 1,6 милиона граждани на Европейския съюз декларираха своето право на а, достъп до питейна вода като човешко право и също така посочиха основните а, санитарни а, условия за снабдяване това право към а, питейна вода се поставя на първо място и а, с нашите дейности в ОСП, заедно с други европейски стратегии трябва да работим в посока запазване на водните ресурси в Европа и като погледнем селското стопанство, където около една трета от водата се разходва, естествено тук се поставя задачата мерките, които заедно с евро, европейската политика в сферата на селското стопанство изпълняваме, да бъдат контролирани е, когато се говори за Сърбия, се говори за полупълната и полупразната чаша. Подобен въпрос се постави при този доклад. Е, с възможностите на кръстосаното съответствие и е, помощите в сферата на екологичните мерки в селското стопанство постигнахме някои неща, но като погледнем конкретно, виждаме, че големите проблеми остават. Ние в много съществени сфери нямаме шанс да установим е, какви мерки са дали успех, какви не, въпреки многото доклади и, е, и имаме голямата задача да е, включим още повече изискванията на рамковата директива за водите в ОСП и в мерките за кръстосано съответствие. Аз виждам, че това е задача на комисията като пазителка на договорите, но това е задача и на всеки отделен член на Европейския парламент, заедно с националната политика в тази сфера, да се започнат дейности, да се прокарат мерки, които да водят до по-добро спазване на водната, на рамковата директива за горите. Е, до 2015 година тази директива е, гарантира добро качество на водите в целия Европейски съюз и е, ние обаче, за съжаление, не можем да установим, че навсякъде в Европейския съюз има такова добро качество на водите. Отделните държави членки имат различни амбиции, що се отнася до изпълнението на рамковата директива за водите, а също и ползването на европейските средства за подпомагане в тази сфера. 2008 година в един предварителен доклад беше установено, че е, са необходими редица допълнителни мерки за е, доброто прилагане прилагане на рамковата директива за водите. Европейските средства за подпомагане до голяма степен не бяха ползвани и може би това е един от проблемите, който стои пред нас. По принцип, е, да, предлага се помощ, обаче е, има грешки в практическото изпълнение и е, всъщност голям проблем създават отделни държави членки. Можем да се позовем на тези, които са били обект на проучване в специалния доклад. Имам предвид е, тези, които са представителни е, в смисъл, че не поставят приоритети при изпълнението на е, изискванията за чиста вода в Европа. Не само питейна вода, но и вода за сълскостопански нужди. Имаме редица проверки на място проведени и там а, целта е да се провери дали определени водоисточници отговарят на а, правните условия. Контролира се колко вода се черпи. Установяваме, че поради естествените промени в селското стопанство този контрол не винаги води до целта поради използването на а, пестициди през пролета, а, през зимата вече трудно могат да се постигнат добри резултати при проверките. И а, при изпълнението на ОСП, а, като че ли не се спазва принципа на а, причинителя, така че и по това трябва да си помислим. Аз знам, че в много сфери не става дума за един единствен причинител, но там, където е възможно, според мен, политик сен den Verursacher трябва да се търси отговорност от е, причинителите, а не да се предоставят е, по-нататък помощи. Е, въпреки че дори и да наложим санкции, щетата едва ли ще се възстанови. Е, като политик, е, който се занимава с проблеми на здравеопазването и околната среда, продължавам да виждам, е, че проблемът с пестицидите все още не е решен. Трябва не само комисията, но и държавите членки да приложат повече мерки. И тук това, което сме предвидели в рамките на ОСП до 2020 година, трябва да се изпълни бързо, защото в други сфери виждаме, че употребата на торове се отразява зле върху подпочвените води и това се превръща в здравословен проблем за цяла Европа. Имам предвид не само пестицидите, но и е, използването на антибиотици, които междувременно представляват много голямо бреме в Европейския съюз. Аз мисля, че този доклад е нещо, с което трябва да се занимаем много интензивно и моето желание, моята молба е, е следната. Е, имаме най-различни lunch debates, breakfast debates, е, дали по време на един такъв дебат да не се включи тази тема. Аз мисля, че могат да се дадат много импулси за държавите членки и то от различни сфери, не само от сферата на екологията и е, селското стопанство, аз мисля, че е, правото на достъп до вода е едно от правата на човека, така че ще трябва да се постави фокуса върху неотложното изискване от е, прилагане на рамковата директива за водите. Благодаря. Breakfast Debate, според мен това е за мен е истинска заплаха. Колегата е Яла Сендър. Да, госпожо Каденбах. Ние можем да започнем в 8 часа с една работна закуска. Сега по този доклад на Сметната палата става дума за един от аспектите, който обикновено не се включва в ОСП, както някои други. Ние се концентрираме само върху малко детайли и понякога като че ли губим поглед за е, цялото, за общото. Благодаря на госпожа Каденбах за интереса, който проявява към тази тема. Искам да се спра на два по-малки проблема, които според мен не са част от е, тази по-широка визия, е, в чието рамки трябва да работим. Политика в областта на водите и ОСП. Първо бих казала, че ползването на води от селското стопанство, най-вече в е, Южна Европа, е, показва големи разлики с севера. Е, на север има много вода. Бях много изненадана. Спомням си, когато Видях за първи път сръмните покриви в някои северноевропейски страни и разбрах защо се правят поради многото дъждове. На юг условията са различни, има фабрики за обесоляване и е, там е, особено остро се поставя въпроса за правилното използване на водите. Е, ползването на вода за двойни цели е, поставя в случая проблемите, така че не може да се каже, че тази директива се прилага единствено за една цел. Има различни цели в ОСП. Освен това, съществува опасност ние все повече да ограничаваме полето за действие на ОСП. Госпожа Гресле каза, че застраряват селските стопани, а младите селски стопани имат все повече трудности да се утвърдят в този сектор. Така че може да се каже, да, беше проведена реформа на ОСП, но един от големите проблеми е, че се направи опит да се а, изнасят навън проблемите с прочутите споразумения с трети държави и до голяма степен се намалява капацитета на селското стопанство в Европа и също така капацитета за конкуренция. Ние по-добре казано не изнасяме, а внасяме ефтина сълскостопанска продукция от други страни, но трябва да си зададем въпроса как ще трябва да се отнасяме към нашия собствен воден отпечатък, защото тук възникват големи проблеми при правилното използване на водите и тогава се ограничава достъпа до питейна вода и е, вода за санитарни нужди. Така че е, трябва да вземем предвид точно това, този воден отпечатък. Понякога вземаме решение и казваме да, чудесно, ние ще намалим е, ползването на вода, обаче в крайна сметка въобще внасяме от други страни и там всъщност е, не действа рамковата директива за горите, така че на практика ние изнасяме е, нашия воден отпечатък. Е, още една тема, която според мен е важна. Много често ние сме се опитвали, но не сме успявали да намерим решение. Тук непрекъснато се говори от съвета от парламента за замърсяване, за заразяване на почвите. Естествено, ние е, всички казваме, че това е отразено в рамковата директива за водите, но в моя регион имаме голям проблем с е, замърсяването на почвите. Това се отнася и за водата, но никога не е съществувала рамка за е, тези замърсени почви. И е, сега, ако имахме една добра рамкова директива за замърсени почви, мисля, че нещата ще да се развият по друг начин. Защото има държави членки, които бележат подобрение благодарение на тази рамкова директива. Имаше проблеми в Испания с река Ебро и с коритото на тази река и нивото на водите там, обаче ни е необходимо нещо срещу замърсените почви. В момента не се прави нищо нито в парламента, нито в съвета може да се намери мнозинство, но трябва да имаме предвид тези проблеми, защото земеделските стопани трябва да отглеждат растения в почвата, и това са не само растения, които виреят изцяло извън почвата, след като корените са в почвата, трябва да вземем предвид това. Разбира се, не е забранено, ако една държава членка сама се погрижи да не са замърсени почвите. И аз не виждам това да е особено европейска тема. Колегата Савама. Благодаря, госпожо председател. Взимам думата от името на нашия докладчик в Сянка от НЕП. За съжаление той не може да е тук, тъй като трябва да присъства в Прага на церемония, свързана с възпоменаване жертвите от Холокоста. От името на моя колега искам да благодаря госпожа, да поздравя госпожа Хатенбак за добре свършената от нея работа и на господин Кардиф за това, че толкова отговорно е подходил към този въпрос. Политиката за водите е много важна. Тя е важна за благосъстоянието на гражданите в целия Европейски съюз и тази политика трябва да бъде включена в политиките свързани с устойчивото развитие на земеделието и други области. Той смята, че е необходимо да се подкани комисията, както и държавите членки да оценят качеството на водите а, преди да ги използват за земеделски цели и да изпълнят а, условията по рамковата директива за водите. Трябва да се усъвършенстват данните, свързани с качеството и количеството на водните ресурси. Държавите членки трябва да ускорят процеса на изпълнението на директивата съгласно правилата на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Има ли други, които искат да се изкажат? Може би директорът от ГД земеделие, господин Пасход. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Кадимбах и на господин Кардив и на членовете на комисията. Днес имаме възможност да направим размяна на мнения по този важен доклад за интегрирането в ОСП на целите на политиката за водите. Благодаря на госпожа Карди, Каденбах и на господин Кардив за позатворното сътрудничество, което имахме по време на изготвянето на доклада. Беше споменато, че трябва да бъде поддържано високото качество на водните ресурси в Европейския съюз – Водните ресурси ем, са много важни, а, но голяма част от тях ем, са подложени на замърсяване. Устойчивото развитие на водните ресурси трябва също по такъв начин да се запази тяхното количество и качество рамковата директива за водите поставя основните елементи, свързани с опазването на водните басейни. Две инструмента се използват, за да се внедри политиката за водите на, в ОСП. Те бяха споменати. Това е кръстосаното съответствие от една страна. Това е единият механизъм но трябва да има съответствие с съответното законодателство и с действията на земеделските стопани. Другият инструмент е свързан с програмата за развитието на селските райони, друга важна област, която е свързана с опазване на природните ресурси в Европейския съюз. И двата инструмента, развитен селските райони и кръстосаното съответствие, водят до устойчиво земеделие, до установяването на добри земеделски практики и е, привеждане съответствие на законодателството с околната среда и действията на земеделските стопани. Така че Мога да кажа, че комисията се съгласява като цяло с оценката на сметната палата по отношение на тези два инструмента за кръстосно съответствие. и другия инструмент. Комисията е наясно, че има някои слабости в двата инструмента и Комисията предприема съответните стъпки, за да бъдат направени подобрения. По време на, послед... на следващия програмен период ам, се надяваме тези стъпки да доведат до подобряване при използването на водните ресурси през следващите 7 години. Ам, ще приведа един пример за кръстосано съответствие кръстосното съответствие да обхваща и а, в, рамковата директива за водите и директивата за пестицидите, да се види а, как а, върви изпълнението на разпоредбите и на двата законодателни акта. Комисията одобри този подход. Тези две директиви все още не са част в кръстосното съответствие, но те са обхванати от системата за консултиране на земеделските стопани. По този начин се цели да се окаже подкрепа на земеделските стопани, на всички останали бенефициери, да имат достъп до ам, консултиране, до ам, финансиране и така нататък и разбира се, тук не няма да изпуснем от поглед и доброто управление на водните ресурси. Необходима е политиката да разполага съответните инструменти, с които се разполага в рамките на програмата 2014-2020. Имаме два приоритета, които са свързани с ползването на вода от една страна подобряване на управлението на водните ресурси и другия приоритет свързан с подобряване ефективността на използването на водата. Тези два приоритета ще бъдат използвани от държавите членки, за да бъдат взети предвид в рамковото финансиране следващите 7 години. Има различни инструменти от а, областта на развитие на селските региони. Те трябва да бъдат използвани по-добре по отношение на ам, предоставянето на консултации, управлението на водните ресурси и така нататък. Има портфолио от инструменти, което цели да окаже съдействие на земеделските стопани за да управляват по-добре водните ресурси. Предвиждаме въвеждането на нова система за мониторинг и оценка. Освен това, включването на управлението на водните ресурси за нас е голям напредък. Искаме двата стълба да бъдат включени. Първо, развитието на селските райони, но има и елемента, който има въздействие върху ам, използването на вода. Изпълнението на политиката за водите е нещо много важно. Има общо а, стратегия за изпълнение на рамковата директива за водите – с този процес на сътрудничество целим да подобрим качеството на ам, плановете на държавите членки за управление на водните басейни. Важно е в рамките на тази обща стратегия за изпълнение да се включат и държавите членки. Поддържаме контакт с държавите членки с регионите, защото от нас е изпълнение на техните програми за управление на водните им басейни. Трябва да улесним последователното изпълнение на програмите. Ще има и бъдещо предложение на Европейската комисия, свързано с кръстосаното съответствие и рамковата директива за, евро... за водите трябва да бъде изпълнена всички държави членки. Комисията смята, че инициативите трябва адекватно да вземат предвид препоръките на Сметната палата и препоръките на госпожа Каденбак от нейния доклад и да подобрят качеството на управлението на водните ресурс. Говорим тук не само за количество, но и за качество. Habe aber doch noch eine Frage an Sie. Има обаче въпрос към вас. Възможно ли е да се търсят нови причини за плащане в селското стопанство с всички тези операции? Госпожа Аяла Сендер иска да вземе думата отново, моля. Всъщност, търсят ли се нови мотиви за плащания в сълскостопанската сфера? Това е моето впечатление от дебата. sí, yo quería preguntar, porque no sé muy bien, si, supongo que es G agrícola. Аз исках да задам един допълнителен въпрос. Това обаче по-скоро е свързано с компетенциите на ГД Агри. Всъщност аз искам да знам дали в даден момент ще се даде възможност да бъде поставен този въпрос, а именно Каква е връзката между качеството на водата и качеството на почвата? Е, искам да знам дали в договорите с трети страни, където има важни търговски аспекти, е, става дума не само за е, селско-стопански договори, дали са включени всички аспекти на е, рамковата директива за водите в тези договори, ефективност и така нататък. Вземат ли се предвид тези критерии или пък, например, като критерии да се вземе предвид по-добро използване на пестицидите. Колегата Целер Вчера а, ние закъсняхме с 25 минути и днес се притеснявам преводачите дали ще бъдат толкова щедри. Благодаря, госпожо председател. Не знам дали се преследват други цели. Разбира се, като се позова на рамковата директива за водите, в някои федерални провинции на Германия екологичните аспекти се е, покриват от някои регионални фондове. И е, съвсем е, неоснователно се сочи комисията. Представителят на комисията каза, че отговарят държавите членки, обаче ако става дума за определени проекти е, на равнище Европейски съюз и е, изминава много време, е, докато се получи отговор, аз знам, че някои федерални провинции с неправилни аргументи е, си е, създават е, преференции при ползването на фондовете. Merci Madame la Présidente. Je m'exprimerai en français dans ces réponses. Е, аз ще отговоря на френски този път. Е, е, наистина новата сълскостопанска политика, която беше приета за 2014-2020 година, аз ще говоря по-скоро за целите на тази нова сълскостопанска политика. Нейните цели бяха разширени. Разбира се, първата цел е продоволствената сигурност и сигурността на потребителите, но също така ние разширихме и целите е, на сълскостопанската политика, включвайки цели свързани с устойчивото управление на е, ресурсите и е ясно, че е, в е, сферата на устойчивото управление на е, природните ресурси и има е, нови елементи, които бяха въведени с цел да се помогне на земеделските стопани да управляват по-добре своята продукция, а също така и да се управляват по-добре природните ресурси, като почва, биоразнообразие, води и така нататък. В предишното си изказване аз говорих за новия инструмент за зелените плащания, това, което се нарича грининг, озеленяване. Това в бюджетно изражение представлява около 30% от средствата по първия стълб, но първо това е един инструмент, който се прилага спрямо всички селскостопански площи и е предназначен за по-добро управление на почвата и подобряване подобряване на нейното качество, също така подобряване качеството на водите чрез добър оборот. Е, и е ясно, че новата селскостопанска политика до сега аз не съм е, говорил за това, защото е, този доклад се базира на развитие на селските райони, но инструментът озеленяване би дал един отговор в известна степен във връзка с управлението и качеството на природните ресурси ресурси в Европейския съюз, проблемите на водите и почвите, защото всъщност това е фундаментален въпрос. Не само качеството на почвата, но и възможностите на Европейския съюз да даде отговор на изискванията за продоволствена сигурност и също така да отговори на проблемите, свързани с биоразнообразието и качеството на почвите в ОСП. Е, сега, що се отнася до е, тези е, екологични елементи, качество на почвите, употреба на пестициди, това се включва в международните договори, обаче това не се прави експлицитно във всички средства за публично подпомагане, които се прилагат и всички инструменти на ОСП е ясно, че трябва да се гарантира е, производството на пазарни изделия и да се опазват ресурсите. Това са две неща, които са тясно свързани и е, които е, са част от позицията при водене на международни преговори от страна на институциите. Още веднъж за да се разшири е, тази тема, е, политическите инструменти за е, развитие на селските райони и това да обхване цялата ОСП, ще, ние трябва да разширим целите на ОСП и да включим управление на природните ресурси, да постигнем териториално равновесие и тук вече трябва да се включи по-добре политиката на, а, за опазване на водите. А, това, на което аз настоявам, що се отнася до а, условията, ние със сигурност не можем да контролираме земеделските стопани а, дали спазват правните задължения те може би не познават добре а, своите задължения или пък няма на национално равнище е, добре изработени правни правила, така че е, Що се отнася до директивата за устойчивата употреба на пестицидите и директивата за водите, е, те предвиждат е, подобни задължения и веднъж възложените на селските стопани трябва много ясно е, тези задължения да бъдат разписани, за да знаят е, селските стопани какво точно трябва да изпълняват. Благодаря. Благодаря, госпожа Каденбах. Имам въпрос, който не знам дали би следвало да задам на вас. Не знам дали вие ще можете да му отговорите. Говорим за рамковата директива за водите в Австрия. Тя също се обсъжда много оживено. Обсъждаме много оживено и директивата за защита от наводнения. В заглавието на специалния доклад се упоменава интеграцията. Доколко наистина механизмите за контрол се прилагат на общностно равнище? Само много малък процент от пестицидите действително се използват по предназначение. 99% от тях – се освобождават в околната среда. Има ли в директивата за защита от наводнения и разпоредби за защита на водните ресурси? Тези две директиви според мен са свързани, що се отнася до опазването на водните ресурси. Разглеждат ли се те като два инструмента за постигането на целите за опазване на водите? Sinon, vous avez une, une, une réponse écrite. иначе писмен отговор ще получите. Да, ние можем да дадем един писмен отговор, по-прецизен, но аз мисля, че трябва да бъдем ясни на този стадий. Ясно е, че системата за контрол и за санкции в рамките на тези две директиви трябва да бъдат определени от държавите членки и е, трябва да се управляват пак на равнище държави членки в е, е, сълскостопанската политика. От една страна трябва да се помогне на земеделските стопани да изпълняват екологични практики, които очитат тези цели и чрез системата за условност, за поставяне на условия. Ще трябва да се обвърже всичко това с втория стълб, помощите, селските стопани да спазват закона, но това не е в системата за условия да се дефинира система за контрол и санкции Например, в Австрия, да речем, ако един селско стопанин, той получава публична помощ, той трябва да спазва съответно и законите. Всичко това обаче проистича от дирек... рамковата директива за водите и управлението на държавите членки. Така че ние ще трябва на друго ниво да прилагаме тази сълскостопанска политика. Тя трябва да бъде изцяло включена в ОСП и тук е, се прави връзка с е, предоставяне на е, помощи. Благодаря на преводачите за отделеното повече време. Господин Кардив, тъй като вие говорите английски, ще ползваме от тук нататък само английски.